Bien, mes chers collègues, je vous invite. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. J'ouvre notre séance exceptionnelle. откривам заседанието на комисията по бюджета. Ако нямате възражение, дневния ред се чита за прият. предлагам съобщенията, свързани с тристранната среща, които са свързани с положителни резултати за стратегическия фонд за европейски инвестиции, да бъдат представени на края на заседанието ни. В дневния ред имаме и една допълнителна дневна точка, свързана с преводите. С Госпожа Хомер ще представи. И така, още от самото начало. А, трябва да се вземе предвид мандата за тристранната среща за проекта бюджета за 2016 година. Комисията посредством комисар госпожа Георгиева ни представи проекта бюджет за 2016 година. И давам думата на Жозе Манал Фернандеш, който ще ни представи свой анализ на този проект бюджет и основните му елементи. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на португалски. que foram aprovadas em plenário, linhas de orientação geral. Relembro. заедостта, предприемачеството, компаниите бяха теми, които са особено важни за нас. Това са така. Става дума за заетост и за малки и средни предприятия, където имаме нужда от, сигурно, от сигурна среда за предприемачество. Част, част 1А за нас е приоритет но трябва също да се спомене и вътрешната солидарност. По отношение на тази солидарност не трябва да забравяме и кохезионната политика. И тя допринася за растежа и за създаване на работни места, а ние често забравяме този факт. Става дума също и за външната солидарност. Не бива да забравяме, че Европейският съюз – е най-големият световен работодател. Ние сме разработили важни програми за обежища, мигранти, за Европа, за пред... европейското представителство и изобщо за всичко, което се случва около нас. Ние се нуждаем от инструменти, за да постигнем целта за външната солидарност. 3 и 4 са наистина много важни точки. След това преминаваме към предложението на комисията. И 3.1 бюджет. Приветствам предложението на комисията. И искам да направя няколко предварителни бележки, които според нас трябва да бъдат изяснени. Скоро приключихме преговорите за Европейския фонд за инвестиции и какви ще бъдат въздействията върху Хоризонт 2020. Ще продължим да преследваме тази цел. Искаме да напомним на съвета още нещо, което беше забравено. За да се и спази многогодишната финансова рамка, парламентът гласува намаляване, защото по този начин бяхме по-гъвкави. По отношение на плана Юнкер, относно стратегическите инвестиции, не, изпол... не бяха използвани а, общите маржове. Съветът като че ли забрави тези маржове а те са важни и трябва да се използват за постигане на политически цели. Искаме ефективен бюджет, искаме тези маржове да бъдат използвани за политически програми, за нашите приоритети, за растеж и заетост и преди всичко за насърчаване на заетостта на младите хора. Това също е един важен приоритет за нас. Косме, програмата за малки и средни предприятия за подобряване на конкурентоспособността. Тук виждаме една стъпка назад по отношение на поетите ангажименти. Като се имат предвид нашите приоритети за заето си предприемачество, смятаме, че трябва да го вземем предвид – Трябва да се справим с заедостта на младите хора. По отношение на фронтлоудинг, не сме поели ангажименти, няма одобрени за 2016 и съответно трябва да направим и това. Тоест, трябва да разберем защо съществува този парадокс. Имаме огромна безработица сред младежите в ЕС – но и защо не се използват наличните средства за борба с тази безработица? Предоставеното финансиране трябва да се използва за постигане на тази цел. И ако това е нашият приоритет, ние трябва да се придържаме към целта. Като цяло изхождаме от един принцип. Поетите ангажименти трябва да бъдат спазени. Спазването на тези задължения трябва да се гарантира от многогодишната финансова рамка. Програмите, политическите цели в обсега на многогодишната финансова рамка трябва да бъдат на преден план. Не трябва да има проблеми с плащанията, които в крайна сметка да накърнят изпълнението и да подкопаят доверието на европейските граждани. Това е неприемливо. Ако не предвидим достатъчно средства за изпълнение на нашите ангажименти, ще се случи именно това. И това е нашият принцип. Що се отнася до плана за плащания, ние обсъждахме въпроса с комисията и съвета. Окончателно трябва да се уреди този въпрос и да престанем да го дискутираме. Изморихме се да говорим все за едно и също, което в крайна сметка е нещо съвсем нормално. Това, което е одобрено, трябва да се плаща. Съответно, трябва да се придържаме към поетите ангажименти за плащания. Това беше е, относно предложението на комисията. 53,5 милиона евро поети задължение 43,5 милиарда по отношение на плащанията. Тоест 2,4% повече поети задължения и има един марш от 2,2 милиарда евро. По отношение на ангажиментите, Тоест, от От 2,2 милиарда 1,2 милиарда са в бюджет на линия 2. Бюджет на линия 3 използването на а, общия марш. Трябва да използваме гъвкавостта тук. Винаги сме казвали, че инструментите за гъвкавост, този общ пакет, трябва да се използва при необходимост. Това обаче не са нови финансови средства, нови пари. Разбрали сме го правилно. Тоест, съдържанието на маржовете, които трябва да се разглеждат от гледна точка на многогодишната финансова рамка. Относно отделните бюджетни линии, 1А, повишение при одобрените проекти 6,8, при плащанията 11,4. При тази бюджетна линия трябва да внимаваме, ясно е, постоянно го повтаряме. Планът Юнкер се изпълнява годишно, а при Хоризонт 2020 ще предложим целта която имахме предвид още в началото. В рамките на възможното да се върне всичко това, което беше взето за създаването на фонда. Тоест, комисията и съветът трябва да преследват същата цел. Тоест, да спазим поетите задължения. Задълженията в многогодишната финансова рамка, парламентът не трябва да бъде единственият, който да следва политическите приоритети. Комисията трябва да бъде на страната на парламента. Има програми, администрирани от Европейската комисия. Съветът също трябва да изпълнява своите задължения. Бюджет на линия 1Б. Повишаване спрямо 2015 по отношение на разходите – и крачка назад при, плащането, при плащанията от 4%. Тук трябва да видим дали ще можем да изпълним поетите задължения. 20,6 милиарда са предвидени за 2016, за да могат да се разплатят неплатените суми между 2007 и 2013 едно без младежка заетост. Това остава наш приоритет. Трябва да видим как ще изпълним тази инициатива през 2016. Тази програма трябва да продължи със съответната адаптация бюджетна линия 2 има изоставане от поетите ангажименти и, от, и при плащанията. През октомври ще погледнем какви корекции са необходими. Тук не трябва да забравяме, че руското ембарго оказва своето влияние – Има още една програма при тази бюджетна линия. Има повишаване, което ние приветстваме, както при средствата, така и при плащанията. Бюджет на линия 3 няма марш. Инструментът за гъвкавост трябва да бъде използван, за да се постигна тези 124 милиарда евро. Тук имаме пилотни проекти и подготвителни мерки, които бихме искали да продължим. По наше мнение, те също са важни за постигане на целта. Бюджетна линия 4. А, още нещо за бюджетна линия 3. Най-вече по въпросите за убежищата и миграцията – приветстваме увеличаването на поетите задължения с 5,6% и 160 милиона марш. Обаче но плащанията са се повишили с 28%. Приветствам, е, но трябва да се уточня. Това повишение се получава възоснова на неразплатените плащания от миналото. 1,7 милиона евро лихви трябва да бъдат плащани, да бъдат заплатени възоснова именно на тези неразплатени плащания. През 2015 е такъв случай във връзка с неразплатени плащания. Този проблем се появява постоянно. Това обаче в никакъв случай не трябва да пречи на дискусията за приоритетите. Повтарям, че проблемът с плащанията трябва да бъде уреден, без да се поставят под въпрос нашите приоритети. Пилотните проекти, вече казах, че ще продължим с необходимите финансови средства. След това бюджет на линия 5, говорихме вече и за нея. И тук трябва да се спазят поетите задължения, да не забравяме, че Европейският съюз има нужда от достатъчно средства, дори те да са минимални, за да може да изпълни своите задължения. Именно тези задания ще помогнат на съвета да разбере по-добре предложението на комисията. На 23 юни ще се гласува в комисията, на 14 юли ще има трилог и очаквам тогава позитивно отношение от страна и на комисията и на съвета. Едно компромисно предложение – където да се спазят поетите задължения и да се, спазят, прав... и да се спази също правната рамка. Благодаря. Благодаря на, на нашия докладчик и а, поздравявам а, енергията, с която той а, се ангажира с тази тема защото става дума за правната, правните основания на, за регламента за фонда за стратегически инвестиции. Е, благодаря му. да се осигури, да се осигури растеж, по-висока заетост, особено по-висока заетост на, на младите, а също така да се овладеят потоците емигрантските потоци. Та се намерят начини е, да се финансират всички тези задачи в бюджета за 2016 година. А госпожа Гозя Даман първо ще има думата, тъй като е докладчик за бюджета 2016 година. Благодаря, е, господин председател. А, аз съм сигурен, че господин Гея, представител на социалистите, ще има да каже нещо повече от мен, но аз ще направя някои опции за бележки. По отношение на мандата, съгласни с това, което се каза до тук, по отношение на позицията на становището на нашата комисия. Бюджета за 2016 година, вероятно, ще бъде бюджет, който ще ни даде възможност да погледнем в бъдещето, а не да плащаме само минали сметки. През 2015 все още имахме около 20 милиарда, които трябваше да бъдат похарчени по този начин, но до 2016 година смятаме, надяваме се, че положението ще се нормализира и отново ще можем да почнем да гледаме напред дебатът за бюджета 2016 година трябва да бъде трамплин, както вече и беше казано, в мандата за бъдещи те преговори, което ставаше дума за а, многогодишната финансова рамка. Ясно е, че тук има приоритети, които ще дадат възможност на Европейския съюз да отговори на предизвикателствата на плана Юнкер, също така и кризата в Средиземно море, а също така и положението в Украина и по-общо отношенията с Русия. Разбира се, могат да възникнат и непредвидени обстоятелства, които не са предвидени в многогодишната финансова рамка, но се трябва да се финансират. Така че дебатът е, ще се съсредоточи не само върху самия бюджет, но и това, което комисията трябва да направи, когато трябва да се преразглежда многогодишната финансова рамка. Е, някои е, приоритети няма да могат да бъдат финансирани така както е предвидено, ще трябва да се вземат средства от един приоритет, за да се допълнят средствата за друг приоритет. Прегракнал съм, извинявайте. Благодаря. Коме? Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря сърдечно на основния докладчик за този изчерпателен доклад и за свършената работа. За група ЕКАРЕ искам да кажа, че от една страна мога да се присъединя към много отказаното. Разбира се, чухме някои неща за приоритетите в областта на разходите, които са неоспорими. Например, когато става дума за външните граници, за обезопасяване на тези външни граници, но също и когато говорим да, за, да помагаме на хората, за да не се давят в Средиземно море. Това са неоспорими теми. От друга страна казваме, че и по отношение на бюджет 2016 трябва да спазваме основните линии и да помислим за какви политики, какви политики искаме да застъпваме. Искаме повече субсидиарност, не искаме задължително е, да имаме едни генерални компетентности на ЕС, защото така е по-добре за държавите членки, а искаме да решаваме въпросите интелигентно, да виждаме за какво точно се харчат парите, Необходимо е също ЕС да работи във всички тези области. И конкретно, за да не пилее време. За нас два аспекта са много важни. Многократно дискутирахме за проблемите с неплатените задължения. И ако искаме да подходим сериозно, трябва да започнем именно тук в този мандат. Според мен проблемът може да се реши дълготрайно само ако не позволяваме на задълженията да нарастват непропорционално, т.е. когато ги ограничаваме. В момента обаче, както каза господин Фернандес, нещата изглеждат по съвсем различен начин. Разбира се, ние всички сме чули едни хубави изявления от комисар Георгиева, но тези цифри, едно е да ги чуеш, а друго е да им повярваш. Освен това, мисля, че от последната процедура трябва а, да отчетем, че има известно напрежение между комисията, съвета и парламента – има едно така привидно участие, привидно участие на парламента, смисъл, че по буквата на договора ние сме отговорни за приходите и имаме право да говорим за тях, имаме право да вземаме решение, но на практика приходите се плащат от държавите членки. Съветът има лосовете да се справи, А ние не можем да решаваме тук в парламента за приходите на Съюза. Трябва да вземем предвид тази процедура, така както е заложена в договорите. Трябва да кажем, добре, този, който а, поръчва музиката, трябва и след това да плаща за нея. Благодаря. Благодаря, господин Ели. Благодаря, господин председател. Искам най-напред е, да благодаря да поздравя и господин Фернандеш за изчерпателния доклад, е, който ни изнесе. Е, беше направен пространен анализ на всички, по всички направления. Нашата оценка по принцип е, че общата оценка, която показва бюджета, който е внесен и беше ни представен, е, че той по принцип е насочен към изпълнение на предварително поставените приоритети като заетост, производство, предприемачество. Предвидено е поетите заложения да намалят, както беше отбелязано, с около 5,2%, а реалните плащания да се увеличат с 1,6% като по този начин ние очакваме към края на бюджетната 2016 година задълженията, за което пледирахме всички ние тук в бюджетната комисия, имахме смея да кажа, че имахме напредък и успех, да достигнат едни устойчиви равнища. Бюджетът подкрепя политическите приоритети на комисията и на парламента като цяло, това, което беше постигнато като споразумение, а именно Енергийния съюз, Единния цифров пазар, Европейската програма за образование, обучение, младеща и спорта, повишаване на конкурентоспособността, която е подкрепа за малките и средни предприятия, чрез изследвания и иновации. Тук е заложено и, както беше споменато, плащанията за гаранционния фонд FC, като не, не са пренебрегнати, разбира се, и подкрепата за земеделските стопани. Повече средства ще бъдат осигурени, както видяхме, с около 28% за днешните миграционни предизвикателства, които като се подкрепят мерките в рамките на политиката на Европейския съюз в областта на миграцията и сигурността. Като същевременно това, което беше отбелязано и от докладчика, външната солидарност също не е пренебрегната. Но в същото време трябва да сме наясно, че горе посоченото увеличение от 1,6% на бюджетните кредити за плащане при отчитане на инфлацията означава, че увеличението няма да бъде кой знае в какви аспекти. при това положение обща тежест на бюджета на Европейския съюз остава горе-долу в същите параметри. освен това, трябва да се да погледнем и да се анализира да се анализират предложените плащания за економическо, социално и териториално сближаване, имам предвид кохезионната политика, където има спад от около 4%. И в време на нарастващи различия между различните страни, членки и региони в рамките на Съюза, ми се струва, че е редно да се зададем въпроса дали е уместно да се отнема такъв значителен финансов ресурс точно от това направление. Другото нещо, което ми се струва че трябва да обърнем внимание и да се направи един анализ е именно увеличението с почти 3% на бюджетните кредити за плащанията за администрация, като се надявам наистина, че всичко е добре оценено и изчистено в тази област. Е, като цяло ние подкрепяме основните цели на бюджета за стимулиране на иновации, създаване на работни места, за по-ефективно справяне с миграцията и по-нататъчното укрепване на глобалната роля на Европейския съюз, и се надявам, мисля, че в лицето на нашите представители в трилогията и в мандата за трилогията, те се представляват по най-добрия начин чрез нашите докладчици. Благодаря. Мерси. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика за начина по който представи темата. Съединявам се към това, което закачах, но до тук. Смятам, че заключенията на Европейският съвет и стремежа да се увеличава заетостта трябва да бъде една от първите ни задачи. Трябва да е, е, се предвидят достатъчно средства за младежката заетост, е, за подкрепа на малките и средни предприятия. И това са нашите главни приоритети. Заетост и то добра заетост. Много важен е въпросът за емиграцията. И този проблем ще продължава да стои пред нас. Не трябва само да се питаме как да приемаме мигрантите, но трябва да помислим и по въпросите за е, интегрирането на иммигрантите. Трябва да видим как да спрем този поток, като помогнем на страните, от които произхождат иммигрантите. И трябва да поемем отговорност и да се заемем с тези проблеми. Не трябва само да се занимаваме с мерки за депортиране и други подобни. Тревожа се от малките маржове, които имат някои ключови а, функции на бюджета. А, и трябва да помислим за многогодишната финансова рамка до 2020 година, дали така да остане. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за цялостното и отлично представяне и на намеренията за напред. Искам да добавя обаче някои неща, които не бяха засегнати до тук. Първото, което моята група иска да обърне внимание е, че в бюджета за 2016, когато дефинираме неговата структура, не може в никакъв случай да избегнем дебата за ефективността и начина по който се разходват средствата. Направени са вече стъпки в тази посока и затова аз бих искал да знам каква точно ще е структурата на бюджета. Добре е да се създаде междуинституционна работна група по този въпрос, за това как се изпълнява бюджета, доколко ефективно се изпълнява. Напълно съм съгласен с един от приоритетите. А, а, преди е, няколко дни е, економически е, економическа среща на економисти, включително много известни имена, като Стиглес и Крупа, се беше установено, че се увеличава пропаста между бедни и богати все по-голямо е неравенството. От, особено това въжи за напредналите економики, като САЩ и Европейския съюз. Необходимо е да можем да лекуваме хората, да ги храним а, така както трябва. Имаме различни бюджетни редове, предвидени за намаляване на неравенството между различни европейски региони. И това трябва да бъде един от нашите приоритети. Напълно съм съгласен с това, което беше казано тук. Необходимо е да инвестираме също така в управляване на иммигрантския поток, да отделим средства за по-голяма заетост. Но ми се иска да, да бъдем по-смели, когато оценяваме къде да направим съкръщение, когато става дума за една глобална Европа. А, не, не, ви, не съм а, сигурен, например, а, че предприсъединителните фондове не подлежат на известно съкръщаване. И мисля, че трябва да помислим за това, когато преразглеждаме многогодишната финансова рамка. И накрая да кажа нещо за плащанията. Всички ние много внимателно следим предложенията на комисията по този въпрос. Но въпреки това все още съществуват съмнения и опасения и съгласен съм с госпожа Колман, която каза, че единственият начин по който може да намерим структурно решение на сега съществуващите проблеми е да се опитаме да поддържаме едно ниво на поетите задължения и плащания, което да отговаря едно на друго. Тоест да бъдат на едно сходно ниво. Необходима е тук и по-голяма субсидиарност. Трябва да оценим дали съществуващите бюджетни механизми са достатъчно ефективни. Може ли Европа в момента да използва фондовете по-ефективно, отколкото страните членки, когато става дума за а, правата на европейските граждани и за интегрирането на европейските граждани и региони. С колегите от Комисията по бюджетен контрол трябва да а, внимателно да анализират проблемите на емиграцията, според мен. Резултатите от този анализ ще бъдат оповестени в началото на юли. И когато са на лице тези заключения, бих искал нашата комисия също да ги обсъди. Защото е, по този начин ще можем по-добре да дефинираме нашите приоритети в тази област. Благодаря. Благодаря и на докладчика Сянка господин Фернандес. Не мога да намиря кой знае какви критики към неговото изказване. Много му благодаря. Мисля, че изходното положение е описано много добре. Това със сигурност ще помогне за изпълнение на задачите на Европейския парламент. Има обаче някои разлики в детайлите. Например, оставам с впечатление, че трябва да помислим дали с оглед на кризата в плащанията, от която а, сега не виждаме изход, не, не, дали не трябва да тръгнем по този път и да подтикнем комисията да се заеме по-подробно с своите задължения във връзка с плащанията. Така да се каже, по отношение на плащанията и задълженията бих тръгнал по обратния път. Да увелича плащанията, за да намаля задълженията. Тези цифри не се появяват просто така от въздуха, те са резултат от политически действия, и от поведението на държавите членки, което те са съгласували предварително. И то с оглед на поставените политически задачи, които от една страна са регламентирани в договорите, но от друга страна проистичат от споразуменията със съвета. От години вече с тази комисия се занимаваме с политическите задачи, Аз като германец съм особено засегнат, защото съм член от Южногерманската регионална партия и съм чул много особени идеи, които Европейският съюз е подкрепил и за ебола, и за млечните квоти, за средствата за фонда на, забеженците. Има сигурно други неща, които изобщо не съм забелязал. Постоянно се сблъскваме с ситуацията, че съветът поставя политическите изисквания какво трябва да прави съюзът. И съвета трябва да каже как ще се плаща за това. Мисля, че не трябва да се борим с тази процедура. Виждам два начина, по които можем да се справим с бюджета за 2016. От една страна задачите, които вече са поставени и от друга съветът да гарантира изпълнението на целта Европа 2020. Също така трябва да се вземем и средносрочната финансова рамка и тогава се появява въпросът как ще получим такъв отговор от съвета възможно най-бързо. По отношение на текущите предизвикателства пред бюджета, имаме въпрос. Ние постигнахме споразумение относно ЕФСИ и сега дали съветът ще го предло... пред... приложи или ще се сблъскваме със същата ситуация като преди години. Тоест, подчертавам без полити, е, с политически, подчертавам политически резултати от страна на съвета. За мен би било най-добре, ако червеният химикал би се използвал но, а, е, малко за подчертаване на най-различни политики. Както казаха колегите, наскоро, съвсем скоро ще говорим за предложенията за изменения за бюджета, обаче проблемите от 2015 все още не са решени. От друга страна, както предвижда предложението за бюджет на комисията, как ще реагира съветът на това предложение, проблемите на миграционната политика. През 2016 нещата със сигурност няма да бъдат по-различни от 2015. Дали този бюджет ще може да отговори на всички тези проблеми? И разбира се, кризата с плащанията. Скъпи колеги, в тази комисия доста често сме говорили, че трябва да бъде направен една, един общ анализ на положението в институциите. От една страна това е малко цинично. Докато съветът не докаже по отношение на своята реакция на бюджет 2016, че ще работи заедно с нас сериозно за решаването на тази криза с плащанията, че това ще рефлектира в предложенията за бюджета, но тогава не смятам, че ще бъде нещо повече от просто думи. Ние имаме този бюджет и ще видим какво ще предприеме съвета. Благодаря. 6 ще Alors... Благодаря. Има желащи да се изкажат. А, можем да се справим, обаче трябва да се изкажете възможно най-кратко. Господин Доляно, благодаря господин председател и аз искам да благодаря на колегата Фернандеш за неговия доклад и за това, че е много а, а, внимателно изслуша всички парламентарни комисии а, поне за моята това твърдо въжи и важно е това, че имаме общи приоритети за инвестициите, за младите, за заетостта и за економическия растеж и е много важно мандата, който определяме на преговарящите да бъде обвързан с една твърда позиция на парламента. Така подходихме миналата година, трябва да подходим така и сега. А, действително, а, и, има области, в които съветът има много идеи и малко средства, така че трябва да се съсредоточим върху най-важните неща. Необходимо е да се насърчат научните изследвания и а, аз много искам да настоя на това тук. Също между оперативните връзки а, в областта на инфраструктурата, а, а, чувствителните отрасли проект, и, и пилотните проекти. Иначе, разбира се, има и а, други важни въпроси, но на това исках да се спра. Колеги, преди да дам думата на колегата Ортала, ви съобщавам, че превод е предвиден до 8 часа, така че ако искате да гласуваме с превод, е добре да се изкажете възможно най-кратко. Благодаря. Благодаря. Аз също времено съм единствената ораторка от групата на зелените, така че ще се изкажа във времето, което ми е необходимо. Благодаря на докладчика. Надявам се, че той ще може да реагира на коментарите ни по-късно. Едно на един коментар към комисията, към комисаря, действително тя предприе мерки за озеленяване на бюджета, за екологизиране на бюджета и това е много добре. А що се отнася до а, проектите в момента, Европа върви нагоре, Важен е и въпросът свързан с проблемите с плащанията и в областта на външните дейности и забавянето на плащания може да доведе до загуба на човешки живот. Това въжи, например, в областта на хуманитарната помощ. За миграцията не е допустимо бюджета на Frontex и на Европол да, до такава степен приоритет, без да имаме мандат за мерки за издирване и за и спасяване. Щом няма мандат за издирване и спасяване е, и такива операции в Средиземно море, защо тогава е, Фронтекс и Европол получават два пъти по-голям бюджет? От друга страна, трябва да се каже, че е необходимостта да се предостави помощ на службата за подкрепа в областта на обежището е не по-малко голяма, а пък е, за тази цел не са заделени достатъчно средства. ИТЕР този проект години наред нашата политическа група твърди, че не е жизнеспособен. Вижда се, че до 2020 година а, няма как да се а, предоставят а, необходимите средства. Сега се иска три пъти по-голям бюджет. А, разбира се, резултатите сягат научно-развойната дейност, енергетиката, социалните въпроси и мерките за справяне с промените в климата. Съветът взе решение да отложи крайния срок за постигане на 0,7% от БНД за, за помощ за развитие за дата 2013 година. Това всъщност значително ще намали финансирането за новите цели за, раз... за устойчиво развитие, които ще се определят тази година. анализа, предложил пан Фернандеш, там к тому ние е- Благодаря, господин председател. Мога да се съглася с анализа на господин Фернандес. Със сигурност установихме, че лихвите се дължат на това, че плащанията са, а, са забавени. Те обаче бяха в малък размер. Имам опит с оглед на моята работа в а, регионалните корпоративни дружества и поставих въпрос на госпожа Георгиева дали това положение с плащанията няма да се промени. И тя отговори, че за да се танцува танго са необходими двама. Трябва да се каже, че е, комисията подготвя анализ какво е било влиянието върху нези, които не са получили нашите плащания. Сега моментът вероятно ще бъде по-добър, може би след 4 години ще трябва да се сблъскаме отново със същите проблеми, така както беше миналата година. Ще бъде необходимо комисията да реагира по определения начин и да действа. Господин Пленкович. Мерси боку, monsieur Благодаря, господин председател. Най-напред аз искам да поздравя нашият докладчик, е, господин Фернандес, е, за неговата работа по подготовката на мандата за триалога за бюджета за 2016 година. Намерил е много добър баланс е, между политическите приоритети на комисията и традиционните позиции на парламента и нашите правни задължения по отношение на а, това, което сме вече поели като ангажимент моята страна, най-младът е, е член на Европейския съюз, очаква мултипликационен ефект е, е, от това финансиране. Защото колегата Жозе Мануел вече говори за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Много очакваме, както вече беше казано, от политиката на сближаване, от политиката за осигуряване на работа на младите от политиката за помощ на малките и средни предприятия. Сега колкото до солидарността с трети страни. Бях миналата седмица в Близкият изток. Трябва да ви кажа, че нашите партньори там ни гледат към нас с голяма надежда. Е, и, и именно и затова имаме и този, е, тази част от бюджета, наречена Глобална Европа. И трябва да кажа, че а, там а, а, хората са доволни от това, че в трудните обстоятелства, които се намират, ние сме готови да им помагаме. И това също е свързано и с заплахата от увеличаване на иммигрантските потоци през Средиземно море. И а, е, трябва тук да използваме много по-ефективно средствата, с които разполагаме. Е, и е, очудих се, че един колега тук каза, че може би може да съкратим средства в, а, е, за тези нужди. Е, в този контекст още един път ще каза, че докладът е много добра основа за мандата за по-нататъчните преговори за бюджета 2016. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, няма да говоря пространно, само да кажа, че и в доклада на господин Фернандес, и в изказванията тук ясно пролича, че трябва да започне работа по преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Е, съвсем набързо, господин председател, бях е, приготвил едно дълго изказване, много дълго изказване, да, да поздравя господин Фернандес за неговата работа. Но ще направя само една забележка. Тя е следната. По 12 точка по отношение на плащанията. Защото така загрижени сме от положението за плащанията по предишните години. За 2016 година трябва да се направи всичко възможно, за да се осигурят средства за програмата за сближаване. Е, по време на триалога поставих този въпрос на госпожа е, Георгиева и на представителите на съвета. Е, не става дума само за кохезионния фонд. И комисията отговори, че в него се включва всичко и за да нямаме проблеми в бъдеще, мисля, че трябва да се модифицира този текст и да се формулира по-точно. Ще направя предложение по този въпрос. Благодаря, господин Депре. Значи 200 милиарда, които не са предвидени не са, които не са изразходвани през 2014 година, вероятно ще бъдат разплатени през 2016 година. Но ние е, как да си представим какво ще стане през 2017, 2018, 2019 и 2020 година, когато ще се окаже, че е, нивото ще бъде много високо. Или трябва да намалим а, така поетите задължения, или да увеличим бюджетните кредити за плащания. Тоест ще трябва да има една, едно преразглеждане в средата на периода. Вероятно, може да чуем мнението на комисията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Нивото на неразплатените средства през 2016 година. Това са 2 милиарда за програмата 2007 до 2014 година, включително и последните две години. За новите програми от 2014 до 2020 година говорим и за кохезионната политика, защото там а, а, а, има разлика между поените задължение за плащане и реално извършените плащания. Там има определен брой фактури, които ще пристигнат в края на 2016 година. Ще има и фактури, които ще пристигнат през последните седмици на декември 2016 година и очевидно те няма да могат да бъдат платени веднага, тъй като трябва да се провери тяхната редовност и така нататък, и т.е. няма да може всичко да бъде разплатено и а, е, вероятно ще има прекратяване на някои плащания, за да може да се провери как се управляват средствата, е, да се осъществи съответния контрол. Това е ставало и преди, става и тази година, ще става и в бъдеще. А също така ще има известен брой е, е, фактури, които няма да бъдат платени, но това ще бъде една малка част. Защото по първият стълб а, а, а, нито за първия стълб, нито за административните плащания, нито по другите има фактически изоставане, така наречения беклог, забавяне на плащанията. Това е по, по което мога да кажа възоснова на изпълнението на програмата 2007-2013. Благодаря, господин председател. Господин Фернандеш, е, ще приключваме. Преди да ви дам думата, нека да уточня, че крайният срок за подаване на изменение е в сряда, 10 юни, в 18 часа. Много е кратък срока от публикуването на проекто бюджета до пленарното заседание през юли и за това измененията могат да се подават само единствено на английски. Гласуването в комисията по бюджета е предвидено за 23 юни. И така, виждате, много с а, кратки сроковете. Ще гласуваме в пленарна зала през юли. И е, тристранните срещи започват на 14 юли, така че няма, няма как да се бавим. И така, господин Фернандеш, всички ние бихме искали а, е, тази година дискусията по бюджета да не бъде отвлечена от е, дискусията за неизплатените плащания трябва да говорим и за предвиденото за след 2016 година, целите, които предвиждаме, трябва да бъдат организирани приоритетно. Благодаря, господин председател. Приоритетните цели според мен са ясни. В първата част на проекта на доклада аз вече говорих за тези цели. Всъщност, бих искала да благодаря на всички колеги, които се изказаха положително и които изказаха подкрепа. действително, смятам, че основните очертани насоки са насоки, отговарящи на добрите, подходящите приоритети и ще продължим да работим сериозно, защото е много важно да работим в сътрудничество. Това е много важно в тази комисия. Не може да се намалят приоритетите, не може да се намалят поетите ангажименти. И като се вземат предвид многогодишната финансова рамка, трябва да има предвид, че тя е гласувана с единодушие в съвета. Не може да се приеме сега съветът да постави под съмнение нещо, което е приял с единодушие. Поетите ангажименти са ясно очертани, приоритетите е, и отговорностите са ясно очертани и е, има политическа отговорност съвета да приеме съответните мерки за изпълнение на тези приоритети. Точно това се опитаме да защитим сега. Ще продължим да работим целенасочено и се надявам, че ще постигнем добри резултати. Разбира се, има още един елемент, който ще влезе в а, дискусиите. Това е въпроса за Хоризонт 2020 година и инструмента за свързване на Европа. Както вече казах, има средства, които ще трябва да се добавят, за да се върнат към тези точки в връзка с преразглеждането на многогодишната финансова рамка и се надявам, че в връзка с това преразглеждане комисията ще вземе това предвид. Съветът мълчи, но а, а, там, където изобщо казва нещо, споменава именно това преразглеждането. Тук е важно да се съсредоточим върху защитата на приоритетите. Благодаря. Надявам се, че ще успеем да помогнем на съвета да а, ни възприеме като равнопоставени участници в уточняването на бюджета. А сега глобализацията. Господин Сервама, доклада за Финландия. <clears throat> Um, um, uh, Благодаря, господин председател. А, нещата са така доста прости. А, освен едно нещо, което трябва да обясня. Това е Ротком, който работи в Финландия. Става дума за 500 души, уволнени от всичко 565. Финландските власти твърдят, че е, причината за това е за откриването на производствените мощности, но властите свързват е, това затваряне за големи структурни промени в е, световната търговия. И подобни, подобни искания много често искаме по фонда за приспособяване към глобализацията. Трябва да кажа обаче, че ние така сме ограничени от строгите рамки на регламента и аз ще направя предположение за изменение. Правя го в проекта доклада. Фактически искам да изтъкна, че трябва да бъдем така почтенни в работата си. Трябва честно да подхождаме. Е, защото едва ли едно подобно събитие се дължи единствено на глобализацията. Може да се каже, че, че значи, освобождаването на работници от части се дължат на структурни промени в основната търговия и на действията на Nokia, но а, значи може да кажем, че те, всичко това до голяма степен се дължи на а, процеса на глобализация. А, нали, целта на Европейския фонд за приспособяване на, на глобализацията е а, да а, помогне, когато се възникват проблеми поради е, глобализацията. Но в случая Nokia направи немалко грешки в време на, време на годините и не, значи това, това, на което сме свидетели в момента, не е на някаква така магичи, магически начин да се дължи само, само на глобализацията. А това е това, което имам намерение да изтъкна, иначе нещата са много ясни. Благодаря. Благодаря, господин Сарвама. Значи, за да може да се получат средства от този фонд, трябва наистина да става дума за нещо, което е причинено от глобализацията но е, някои проблеми, разбира се, са свързани с глобализацията, други са свързани с управлението на предприятията, с тяхната стратегия и така нататък. Има ли някой, който иска думата по този въпрос? Не виждам желаящи. Но е, срокът за внасяне на изменения е 16 юни 17 часа. На 23 юни ще гласуваме и през на седа, пленарното заседание през юли ще се вземе решение по това искане. А сега минаваме към гласуването. Е, моля, пригответе картите си, мощнете ги в апаратчетата. Ще трябва да гласуваме, значи, първо по техническа помощ по инициатива на комисията. Става дума за мобилизиране средства на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията е, ЕГФ е, по, по първи е, параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменението е прието. Трето изменение по първият сега докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. Гласуваме поименно а, с картите. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отприема се. Шесто изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 2Б, седмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Докладчика е пак против. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. За против. Трябва да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четвърти параграф, точка А. Докладчика е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф. Единайсто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Трябва да проверим. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Единайсто. Единайсто изменение. Става дума за единайсто изменение. Гласуваме. Гласувахте, но не беше ясно дали има множество, затова гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се 19 на 16. Четвърти параграф 12 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. Кой е за? Против. Ще проверим. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 16 на 15 гласа. 15-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Не? Искате проверка? Става дума за 20-то изменение. Scrutin clos. Е Прието. 21 изменение. Става дума за а, устно изменение. Кой е за? Против? Ще проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отвърля се. Осмо позоваване, значи първо изменение, кой е за, против, ще трябва да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът приема се. И сега по целият текст с направените изменения гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Някой има, който не е гласувал. Край на гласуването. Текстът е прият. И сега ще гласуваме електронно за трансфер, по който дава възможност за ликвидиране, ликвидация. Гласуваме Имате право, е, да гласувате, гласувахте ли всички? Това са поисканията за трансфер, край на гласуването. 27 гласа за, 3 против, 5 е, въздържали се, както и преди. А сега се дам думата на госпожа Олмайер за другите раздели и за един допълнителен доклад политика в областта на сградният фонд и внесен допълнителен доклад. Първият трансфер се отнася по въпроси за персонала. Имам молба парламентът да не представя документите на докладчика едва два часа преди заседанието. Аз познавам темата. Имаме така наречените contract agents и те вече не могат да бъдат те не може вече да им се плаща, тъй като средствата за това бяха съкратени. Ние обаче имаме нужда от някои от тях, 4,90 и 194 4,86 ще бъдат взети за покриване на тези разходи за персонал. Моля за вашето съгласие. C3 sur la sécurité. По C3 сигурността. Съгласна ли сте с искането за този трансфер? Имаме нужда от три гласувания. Персонал, сигурност. Тогава се прегласна първо Ц5. Госпожа Грезиаба, от имате думата. Да, господин председател. Докладчикът беше прав. Не мисля обаче, че е възможно да се иска да гласуваме по трансфер на повече от 4 милиона евро, след като сме получили информацията само частично и то в последния момент. Знам, че това не е проблем на вина на докладчика, но не може нашата комисия да го приема. Това не е единственият такъв случай. След малко ще се занимаем с подобна точка. Не, няма да се повтарям отново и по нея. Става дума за Лиза. но сме получили документите в 6 часа днес. Отново не критикувам докладчика. Тя е направила каквото може, но просто получаваме тази информация твърде късно. Така че предлагам да а, отложим гласуването. Госпожа Холмер. Действително, документите си стоят ми твърде късно. Напълно съм съгласна. Въпросът е какво всъщност комисията и парламентът правят. Те имат нужда от седмици, докато си размахва това досие, а персоналът не получава пари и това трябва да бъде уредено. Това е едно положение, което е напълно неприемливо. Аз изразява моя гняв в голяма степен между тези кабинети. Този документ беше премятан между кабинетите, защото имаме нужда от пари, а нямаме за да плащаме на персонала. И това е проблема. Това е единствената причина, поради която искам да се, да се а, постигне съгласие. Това е напълно неприемливо и аз давам 100% право на колегите. Къде е отговорният директор? Може би около минута ще ми дадете да кажа нещо. Доста съм гневна и мисля, че давам добър израз на моя гняв. който ки иска думата? Le directeur, au nom de la commission ou du... От името на комисията, може би? Comment se fait-il qu'on en soit là, monsieur le directeur Est-ce qu'il y a des prévisions как... Има ли ня... нещо предвидено? Благодаря. Нека да ви обясня за какво става дума за разпределението на тези средства 2,25 милиона става дума за наемане на служители на политическите групи ораторът спира процедури във връзка с постовете и те преминават през много е, строги изисквания. За това се изисква време е, за постепенно въвеждане на постове на служители на временен договор за политическите групи за да може да се предоставят услугите така, както е предвидено на 1 януари 2015 година. Има още една сума от 1,6 милиона предвидени основно за служителите, осигуряващи сигурността. Вземайки предвид сегашната ситуация, се ускори процедурата по назначаване на такива служители. Това е един от политическите приоритети момента и от гледна точка на многообразието а, има мерки за набиране на повече служители, а, които а, може да имат увреждания, а времено има много служители, които са в отпуск по майчинство или, по роди... или в родителски отпуск и е, се налага да се нема някой на тяхно място. Е, много съжалявам, че не сте имали време да разгледате внимателно е, подробностите, но разбира се, ако сметнете, че е необходимо гласуването да се положи и за следващия път, ще съм ви на разположение за по-подробни обяснения. На следващото заседание на комисията ще бъдем 23 юни. Може ли да изчакаме до тогава? Мога ли сега да задам един въпрос на този господин директор? Беше ми казано, че не сте в състояние да платите на персонала и политическите групи е, ще са принудени сами да се оправят. Това вярно ли е? Защо обаче аз го получаваме едва след обяд на моето, моето бюро? Ако ми позволите да отговорим този въпрос, както добре знаете, проблемите са свързани с това, че има договори, които трябва да бъдат подновени преди е, лятото и за това, ако гласувате днес, това ще ни улесни работата, но също време си дам сметка, че е, е, има проблеми с гласуването. Лятото започна 21 юни и заседанието на 23 юни. Администрацията е готова да направи всичко възможно, за да. Добре, в такъв случай каза председателят, ще изчакаме 23 юни. Госпожа Хомайер. Персоналът ще бъде ли съкръщаван или не? Проблем ist nur, wir sind... Проблем? Не, проблемът е само, че сега в момента сме в състояние да удължим само една част от договорите. И това е свързано с известна несигурност. Тоест на немски не знаете дали ще можете да останете при нас за новите назначения, защото се представили документите по-късно, така ли? Не. Документите като съдържание е, бяха коригирани и се стигна до закъснение. Та така е. Добре, ако всичко се подготви добре, на 23 юни може да получите зелена светлина, господин Тепре. Господин председател, разбирам нежеланието на някои колеги да гласуват, обаче има ли някаква възможност от тук до 15 е, е, през следващите 15 дена да се променят е, сумите. И ако няма тези суми да се променят изобщо, тогава ако няма да се променят изобщо през следващите 15 дена, ако това искане за средства е напълно легитимно, защо да не го гласуваме сега? Добре Разбирам, че е неприятно това, че сме получили сумата толкова късно, но не смятам, че темата е проблемна. Съгласна съм с колегата Диопре по една точка. Като съдържание тук няма съмнение. Като съдържание е ясно. Това е въпросът е дали от формална гледна точка давам известна несигурност на персонала. А не искам те да се чувстват несигурно. Затова искам да се придържам към формалния въпрос, но искам да поддържам своята критика за късно получения документ. Това е което искам да кажа днес. Господин Ернат. Yeah, I mean, I mean this, this seems to me to be a pretty poor situation. Това е неприятно положение. Значи, няколко часа преди да може да дойдем тук, получихме документите и по време на пленарното заседание в, в Страсбург, когато повечето от нас са в пленарна зала, не може да се очаква да може да се запознаеме с тях. Аз нямах никаква възможност да се запозная с тези документи. А, тук е, значи, има а, срив в комуникациите. Защо а, не, не ни беше съобщено не, достатъчно предварително, време предварително? А, защо не, не бяхме уведомени, че ще получим подобни документи? А, и защо се оказваме сега в това а, положение? Би трябвало ние да бъдем уведомени значително по-рано, че се очаква да съществува този проблем, за да може да се предприеме необходимото. Благодаря. Благодаря, господин председател. От една страна мога да се съглася с колегата Дюпре. От друга страна трябва да се внимава много. Аз вече от доста време съм в тази комисия е, администрацията трябва да спазва сроковете, за да можем да работим надлежно. А те не се спазват за пореден път. И ако нещата продължават така, ще имаме много възможности да говорим. От една страна, те са задължени да спазват определените срокове, кога документите да бъдат представени в комисията. Те трябва да бъдат спазвани и строко. администрацията трябва да измисли друга процедура, която да не отежнява служителите, но документите трябва да пристигат на време. В такъв случай ще гласуваме. Мисля, че нещата са достатъчно ясни. Очевидно, достойно за съжаление е подобно състояние на нещата не би трябвало да става така, но като се имат предвид че има опасност да застрашим положението на хората, които работят, просто ще трябва да се примерим с това, че трябва да гласуваме. Гласуваме електронно и гласувайте, моля. voyez. Le scrutin est clos. Край на, е, на гласуването. А, е, е, и, значи, а, одобрява се колкото гласа има за, толкова и въздържали се. А, сега по C3. А, а, Госпожа Холмайер. Отиваме към точка 2. Сигурността, трансфер от 7 милиона. Аз бих приела този трансфер. Както знаете, група кюрдски демонстранти штурмуваха нашите е, сгради. Всички се запознати с Шърли Ебдо, и сега във времената на нарастващ тероризъм, парламентът е застрашен, ние имаме нужда от други мерки за сигурност. По тази причина в парламента бяха проведени а, проучвания дали с оглед на това входовете да бъдат отворени от една страна, но от друга страна да бъдат оборудвани с бронебойни стъкла и прозорци. Това трябва да стане веднага и по тази причина е необходим трансфер в размер на 7 милиона за които да дойдат от резервите. Когато планирането приключи, ще мога да докладвам по-подробно как вървят плановете, как се проектира и как ще изглежда цялата ситуация. И трябва да гласуваме, тъй като досието е достатъчно дълго само по себе си. pas tous voté. Не са гласували всички. Край на гласуването. Голямо множество. За. И сега, госпожа Холмайер, по въпроса за сградния фонд. Последна точка в бъдеще може би ще трябва да го обсъдим, защото това досие ще струва няколко милиона. По отношение на това досие говорих с колегата Ирис Хофман. Днес тук в парламента, защото явно комисията и това е явна критика, която ще заложи в рамките на становище, не е дала възможност на агенцията да ни предостави подредени документи. Днес след обяд в 4 часа ги получих и няма как да няма как да прочета 200 страници досие. Аз познавам добре френски език в областта на строителството и успях, но 250 страници, които се стоварват на бюрото, проекти, конструкции, договори, неща, които трябва да се прочетат и а, да се открие какво евентуално липсва в този документ. По принцип, 10 дни обяснявахме на комисията, след като получихме запитването и искам да го кажа силно и ясно за протокола, Що се отнася до а, проектните а, разходи, разбира се, те са част от проекта и от кога те не се съобщават, от кога не се оповестяват. Всички разходи трябва да бъдат а, оповестени, за да получим един добър преглед. Първа първи етап 10,2, 11,3, 21,5 на третия етап с главен изпълнител. Има един срок, в който ние сме склонни да приемем нотификацията и разходите за това са 30 хиляди. Ние не искаме да се съобразяваме с желанието, което агенцията изложи. Тя искаше 20 милиона контингенси предварително, но ние отговорихме, че това изобщо не може, това изобщо не може да става въпрос. Има някои нерешени въпроси, но като цяло искам да кажа, че съм написала становище и с колегата Хофман съм го обсъдила. Всички числа са включени в него и ще кажа нещо много ясно и по адрес на комисията. а, за агенция, когато има УЕБ и УЕЛ. Това е една а, агенция по сигурността без строителни специалисти. И за 1,2 е, милиона сега трябва да се наемат хора, които да и разясняват тези въпроси ние а, имахме възможност да направим някои неща по-изгодно. Вече сме дали някакви пари, но аз разглеждам критично този разход и искам от комисията да се а, отнася по-сериозно по отношение на, аген, на агенциите. Да не се налага да се плащат още 600 хиляди за трети партньор за строителен надзор. Искам да получа прецизни числа за да мога с, колеж, с моята колега да изготвим един прецизен доклад. Квадратните метри, които бяха преди и които са сега, те вече са заложени като цифри и аз искам да дам на моите хора потвърждение, че това са крайните цифри и че комисията и агенцията ще могат да преминат към нотификация. не можем да дадем допълнително разрешение за разходи. Критична забележка също е, че нещо подобно е предвидено и за разходи за преместване. ще напиша, че трябва да, ни, да бъдем информирани прецизно как се развива строителството и дали строителните разходи съответстват на нашите задания. Всичко това е включено всичко това е възможно и не трябва да става така, че Еолиза, която до голяма степен сега се състои от контейнери и трябва да има своя собствена сграда, ние искаме да имаме защита на данните и за това новата сграда трябва да бъде построена. Имаме документите, но аз критикувам, че те толкова трудно, толкова мъчително и толкова хаотично ни бяха предавани. Така че ние с колегата Хофман се борихме стъпка по стъпка, и за да можем да се разберем по този въпрос. Мерси. Благодаря. Благодаря за вашата бдителност. Тази вечер ли трябва да се изкажем по този въпрос или може да отложим гласуването за 15 на дни? Трябва да се пита Еолиза и комисията, защото и последния път го отложихме, дали това трябва да се разглежда като прието или имаме негативно мнение да започнем нова нотификационна процедура. Аз нямам вина за това, но бих предложила да не подаваме нещо повече от становище. Това са цифрите и всичко е приключено. За това аз бих искала да пуснем становището, защото това е израз на нашето критично мнение. Да поставим рамката, границите и да зададем необходимите мерки за обезопасяване на данните с оглед на новата архитектура. Да одобрим тази нова архитектура. Le document, le draft, vous a... été. Документът беше е, раздаден тази вечер. Запознали ли сте се с него и мислите ли, че може да се произнесем е, тази вечер? Написано е точно това, което казах. Става дума за това, че Страсбург има четири различни места, на където трябва да се построят сградите с точна квадратура, колко квадрата има сегашната сграда, колко контейнера има. И втора точка, там пише под Б, че какво е предвидено като проект, т.е. че главната сграда ще бъде обновена и ще бъде разширена, ще бъдат построени две по-малки сгради, които да бъдат свързани с снабдяване с енергия. Общата квадратура е 5812. По-нататък ще имаме 5255 квадратни метра. Ще зависи от ситуацията, от нарасването на еолиза, така както го планира комисията и разходите, които критикувам, суд, суд, разходите сутринта бяха между 2 и 19 милиона, без контингенци 23 милиона, 23,5, а с почти 24 милиона. А, аз направих точна разбивка, 1,2 милиона за парцела, Половината горе-долу са от нас, другата половина е подарък от Страсбург. Първият проект е за 10,2 милиона, а подновяването ще бъде 11,92. Има един така фактор на несигурност от 2%, 600 хиляди за банковия надзор, за строителния надзор, извинете, е и 13 хиляди за контейнерите. Критикувам Еолиза и комисията, че в началото им отне прекалено дълго време, докато се добият с информацията. За това в бъдеще трябва да представят документите ясно, бързо и надлежно. И когато искат а, да използват 1,2 милиона за наемане на външни изпълнителни или контролни органи. Тези пари вече са дадени и това не може да се промени. Много трудно беше представенето на това становище. Трето, тази сутрин документите не бяха представени на докладчика от Еолиза. Бяха предвидени 17-19 милиона, а в действително са 24 милиона. И последно, искаме не 2 милиона контингенси да не бъдат увеличени с 15%, а стрикно да се придържаме към разходите, които са посочени. По този начин е, ние, за нас това е важно и ние искаме това да заложим в доклада ако се наложи повече, не знам дали този проект ще бъде щетен за необходим. Благодаря. А, преди да а, гласуваме, дам гласуваме на господин Донтек. А, господин председател, дами и господа, от, от, забелязвам от известно време, че ни се представят проекти, които не сме имали абсолютно никаква възможност да проучим. Не сме могли да се запознаем с тях дори. Моят опит показва следното. Ако трябва да взема решение за определени разходи, трябва да съм запознат с искането преди да гласувам. В случая, очевидно, от нашето мнение не се интересуват. Ако е така, аз ще трябва да гласувам против. Има ли някой друг, който иска думата? Никой друг не иска думата. В такъв случай а, а, на а, предлаганото от госпожа Холмайер становище подлагам на гласуване. Гласувайте, моля. Благодаря. Кой е против? А, мисля, че има мнозинство да одобрим предложението. Извинявайте, че дойдох толкова късно. Получих данните едва днес след обяд в 4 часа. Трябва да спрем да работим по този начин. Крайна сметка трябва, трябва просто да заявим, че не се приемат доклади, постигащи в последния момент. Това не е добър начин да се работи. Опитваме се да спазваме процедури тук в Европа, пък ни се предоставят доклади, които а, не спазват никакви процедури. Нека да благодаря на госпожа Холмайер за това, че отлагаме останалите две точки. Имаше още теми, свързани с сигурността на входовете, на сградите. Последната точка са от е, измества за следващото заседание. Господин Фернандеш ще ни разкаже как е приключил триологът, тристранния диалог. Благодаря, че е тук. Благодаря всички, които участваха. Но това ще стане на следващото заседание. Ако няма други желащи да се изкажат, закрием заседанието. Моля координаторите да останат. Et c'est une réunion extraordinaire que nous avons eue ce soir. On nous a collé des dossiers spéciaux